Chers collègues, bonjour à tous. Euh, Скъпи колеги, добър ден на всички. Първо да започнем с приемане на дневния ред. Приемам, че няма възражения, следователно го одобряваме. И веднага преминаваме към втора точка Парламентът реши да приеме препоръка по член 118 в рамките на подготовката за процедурата по прегледа 2020 година по договора за неразпространение на ядрено оръжие. Докладчик е Свен Миксер. Първата размяна на мнения по проекто препоръките се проведе на 23 януари в 7 като приемането е предвидено за пленарното заседание през 14-та седмица, второто пленарно през март. Също така ние решихме да приемем доклад по собствена инициатива по многостранните режими за контрол на оръжията. Докладчик е Свен Миксер. Като първото разглеждане на проекто доклада ще се проведе след 10-та конференция по прегледа на ДНЯО. Сега ще проведем размяна на мнения с госпожа Ицуми Накамицу, която е заместник генерален секретар на ОНЕ и върховен представител по разоръжаването. Благодаря ви за присъствието, госпожо Накамицу. Също така искам да поздравя госпожа Джаки Джонс, която е с нас след като се срещнахме 2019 година през октомври в Нью Йорк по време на официално посещение на тази подкомисия. Посещение в ООН. Днес ние смятаме, че е много важно да се срещнем отново в контекста на прегледа през 2020 година на ДНЯО. Е през тази година ние ще отбележим 50-та годишнина на договора за неразпространение на ядрено оръжие, крайгален камък в световния режим за разоръжаване. След влизането в сила през 70-та година този договор наистина допринесе да се възпре разпространението на ядрено оръжие, да се намали ядрения арсенал. Също така се работи и в зоните, които са свободни от ядрени оръжия. Но същевременно виждаме, че има бързо влушаване на международната сигурност, така че разоръжаването става все по-важно. Нараства доверието между държавите. Освен това се усъвременява арсенала. Имаме нови технологии – Опасностите за сигурността нарастват и с кибератаките срещу ядрени оръжия. Договорът ще премине през своят десети процес на преглед, като преговорите ще бъдат трудни защото нямаме напредък по е, разоръжаването на Корейския полуостров. Също така знаем, че Америка се оттегли от съвместния всеобхватен план за действие. Трябва да се помисли е, за подписващите страни по договора. Освен това, има пречки за механизма за решаване на спорове за Франция, Германия и Обединеното кралство, тъй като нямаше напредък след последния преглед 2015 година. Можем да кажем, че не сме стигнали до нещо конкретно. а не и Европейския съюз трябва да продължат да работят заедно, за да помагат на държавите да възстановят доверието и да се стигне до взаимно разбирателство за преговорите, защото ние искаме да запазим световната структура на разоръжаването. Необходимо е да се намери консенсус по договора, да се затвърдят трите стълба на този договор също така. Би трябвало да се работи на междинни етапи, които да доведат до ядрено разоръжаване да се намери начин за оказване на подкрепа, така че значимостта на ядрения арсенал да не бъде толкова голяма, що се отнася до политиките и националните доктрини. Освен това, миналата година имахме един друг инструмент, който беше много важен – а именно договора за ликвидиране на ракетите със среден обсек на действие. Европейският парламент се обърна към САЩ и Русия с призив да започнат двустранен диалог, конструктив диалог с останалите ядрени държави – и да се преговаря под егидата на ООН. Днес ние подновяваме своя призив към тези две страни, за да можете отново да подхвана диалога и да се стигне до обвързващ правен инструмент, що се отнася до ракетите с среден и малък обсек на действие. По-настоящем ядрените оръжия както и измененията на климата са две огромни заплахи за човечеството. Ето защо Европейският съюз в тясно сътрудничество с ООН трябва да използва всички възможности на свое разположение, за да може тази конференция по прегледа на ДНЯО да се увенчае с успех. Така че, госпожо Накамицо, вашата задача не е никак лесна. Позволете ми да ви уверя, че ние винаги ще ви подкрепяме. Сега ви давам думата. Thank you so much, Madam Chair. For... Благодаря ви много, госпожа председател. Благодаря за изключително любезните уводни думи, които бяха също и много съдържателни. Изключително съм благодарна за тази възможност да разговарям с депутатите в е, тази важна парламентарна комисия на Европейския парламент е, на тема ядрено обезоръжаване. Ще говоря за приложението на договора за неразпространение на ядрени оръжия ДНЯО, както и за новите възможности и различните гласове, които започват да се чуват по темата, включително и от европейски столици и от е, други страни по света. Ще говоря и за ролята на Европейския съюз тази област. Що се отнесе до държавите членки на Европейския съюз, обезоръжаването, ядреното обезоръжаване е въпрос на национална сигурност. Много често напоследък се говори, че има влушаване на националната сигурност и съм сигурна, че чувате е, и усещате това много остро на европейския континент – в ООН разглеждаме въпросите за обезоръжаването, контрола върху оръжията и неразпространението като инструменти за постигане на сигурност. Това не са някакви утопични идеи. Говорим съвсем конкретно за ангажименти за обезоръжаване, именно защото се опитваме да създадем един по-сигурен и по-безопасен свят. Именно за това е много важен въпросът за контрола върху оръжията, прозрачността и изграждането на доверие. Някои от инструментите са създадени по време на студената война, други след нея. И те бяха създадени именно защото много страни по света сметнаха, че биха били полезни за сигурността, особено на европейския континент. Вие споменахте, госпожа председател, е, договора, който беше свързан с кризата с е, е, ракетите на Европейския съюз. Става дума за договор за ликвидиране на ракетите с среден обсек на действие. И действително, е, тези ракети са сериозен въпрос. Е, смятаме, е, че това е усещане, че нещата стават малко по-непредвидими, по-нестабилни ще доведе до по-задълбочени разговори по въпросите на контрол върху оръжието, неразпространението и обезоръжаването, а тези разговори са от решаващо значение. Предстоящата година, тази година, 2020, е изключително важна, защото дава някои възможности да се окаже влияние върху случващото се. Дава и възможности, но има и рискове за обезоръжаването. И мисля, че най- най-важната е точно конференцията по договор за неразпространение, на която ще се спра след малко. Европейският съюз и неговите държави членки вече ясно завиха позицията си на принципни поддръжници на договора за неразпространение и контрол на оръжията. Вашите цели са защита като на Обединените нации, които още от самото си създаване са направили е, всичко възможно, е, за да е, се придвижим напред към пълното елиминиране на ядрените оръжия. И искам да ви благодаря за е, твърдата подкрепа на Европейския съюз е, в тези наши усилия в контекста на ООН. Генералният секретар на ООН през май 2018 година представи своя дневен ред за обезоръжаване, която се нарича е, сигурност в общото ни бъдеще. Целта е да се обхванат всички елементи и стратегията включва някои съвсем прагматични предложения за това как държавите членки на ООН бихме могли да напреднат по обезоръжаването. Има съвсем конкретни мерки, които могат да се приложат. И съм изключително благодарна за това, че Европейският съюз – винаги е подкрепил силно тези мерки, голяма част от мерките и винаги за мен е удоволствие да работя с Европейски съюз по тези теми. Сега, за да започнем разговора от конференцията за договора за неразпространение от 27 април до 22 май ще се проведе тази конференция в Нью Йорк и всъщност ще представлява много важен момент за договора, който става на 50 години тази година от влизането си в сила. И е, са изминали 25 години от безсрочното продължаване на този договор. Този договор продължава да предоставя е, ползи за всички е, свои държави членки. Задълженията на онези държави членки, които нямат е, ядрени оръжия, например, да не придобиват или разработват ядрени оръжия, са една такава мярка. Договорът също съдържа и правно задължителни норми за всички участващи държави за мерки за елиминиране на всички ядрени оръжия, включително ангажиментите подети от петте държави членки по договора, които притежават ядрени оръжия. Затова мисля, че на тази 50 годишнина можем да отидем с гордост на конференцията и ние в ООН бихме искали да използваме възможно най-добре тази възможност да се отбележат постиженията. Има обаче и някои сериозни предизвикателства, с които все още се сблъскваме. Ще очертая три от тях. Първо, влушаването на общата атмосфера в областта на сигурността по целия свят, нещо, което вече споменах. Това ще се отрази осезателно върху преговорите по договора за неразпространение. И трябва да се има предвид, че е, основният проблем са, влъща, са по-враждебните отношения от някои от петте държави, притежаващи ядрени оръжия. До сега тези държави са заявявали силен интерес да се поддържа договора и, неговите, и мерките по него. Обаче се оказва, че напоследък договорките между тези пет държави стават по-сложни и е, това е меко казано. Така че това е едно от стратегическите предизвикателства, с които се сблъскваме. Другият въпрос са регионалните въпроси, които може да влушат нещата допълнително. Например, и по-конкретно, е, продължаващите спорове, що се отнася до ядрената програма на Ислямска република Иран. Знам, че това е сериозен въпрос и за вас. А в контекста на договора за неразпространение също се разглежда като сериозен въпрос. Третите третото голямо предизвикателство е фрустрацията сред държавите, не притежаващи ядрени оръжия, за това, че от това, че няма достатъчно голям напредък към пълното им елиминиране. Предприяти са много мерки, но действително към пълно елиминиране напредъкът е доста слаб, особено пред последните години и това съвсем естествено води до доста фрустрация сред държавите, не притежаващи ядрени оръжия. Трябва да се има предвид, че има и множество е, че имаше множество спорове и по отношение на безсрочното продължаване на договора преди 25 години, основно е, основно се договаряше по балансираното приложение на трите различни стълба на този договор, а именно неразработване, неразпространяване и обезоръжаване. И проблемът с напредъка по последния стълб, обезоръжаването, кара много държави да си задават някои въпроси. Бяха поети ангажименти и през 2000-та година, и през 2010 година, когато имаше конференции по договора. И е, част от тези предизвикателства достигат и до сега, до 2020 година. Вече държавите членки е, се опитват да си създадат някаква представа за това как, какъв може да е очакваният изход от конференцията и кои са важните елементи. Вече текат много предварително разговори, но е ясно, че има много въпроси, които няма как да се решат преди конференцията. Конференцията в крайна сметка ще тече цял месец, ще бъдат представени е, всички е, страни по договора и ще се работи много активна. Но мисля, че може вече да се е, посочат някои елементи, които има вероятност да станат част от крайните резултати от конференцията. Първият, първият такъв елемент е, надявам се, препотвърждаване на ангажиментите поети на предходни конференции и нови конкретни мерки и цели. Трябва да се наблюдава начинът по който се осъществява напредъкът. Също така имаме засилен достъп към до е, мирно приложение на ядрена енергия като възможност, която да се потвърди. Особено в контекста с, на целите за устойчиво развитие. След това ангажимента да се засилят мерките за неразпространение, особено що се отнася до уязвимостите, свързани с новите технологии, които и вие споменахте, госпожо председател. На четвърто място трябва да се разгледат конкретни практически мерки Ясно е, че има трудности е, в областта на сигурността, но все пак продължава да има много неща, които могат да се направят прагматично, за да се подготвим за свят свободен от ядрени оръжия. Например, стъпки за намаляване на ядрения риск и подкрепа за инициативите за разработване на стандарта и за проверка за ядрено обезоръжаване. Това са много технически въпроси, но това са неща, които вече могат да се разработят. Експертите вече могат да се срещнат и да обсъдят е, всички технически елементи на ядреното обезоръжаване. Това са някои от идеите, които възникнаха вече течащия процес – на подготовка на конференцията. Една от добрите новини е, че е, посланник Густаво Словене, който е, е предложен за председател на конференцията, вече е избран. Е, утре ще се срещна с него в Женева и ще е, говорим по-подробно по всички тези въпроси. Има и някои важни подготовителни разговори, които ще протекат в Женева по темата. Европейския съюз даде голяма подкрепа при подготовката на тези срещи и при провеждането на консултациите между участващите държави. Много сме благодарни за това. И така, диалогът и признаването от всички е, е, на легитимните безпокойства на всички участващи, особено що се отнася до спада в сигурността и гъвкавост за постигане на компромиси ще бъдат необходими, за да може да постигнем добри резултати. И за това водещата роля на държави, като държавите членки на Европейския съюз, може да изиграе много, много е, важна роля. Всъщност е, това са страни, които могат да помогна да се прехвърлят мостове, да се задълбочи диалога и да се постигнат амбициозни цели. Защото има и някои доста разделени ем, позиции. И именно за това силно разчитаме на държавите членки на Европейския съюз да насърчат дискусиите, да разговарят с тези страни, да ги призовават с гъвкавост, за внимание, търпение и компромис, дух на компромис, за да може да се постигнат резултати. Европейският съюз също има две държави членки, притежаващи ядрени оръжия. И има силни връзки с останалите три държави, притежаващи ядрени оръжия. И освен това има огромен интерес от обезоръжаване. И смятам, че е силно независимо застъпничество за обезоръжаване от страна на Европейския съюз и неговите съюзници може да доведе до добри резултати на конференцията. Е, винаги подчертаваме е, и специалната отговорност на онези две държави и членки, които разполагат с е, най-голям ядрен арсенал. Но в крайна сметка отговорността е съвместна. И водещата роля на Европейския съюз е необходима, за да се постигне успешен резултат през май. Оттам нататък, след конференцията за договора, казах, ще гледаме напред. Е, вземайки предвид всички промени в областта на сигурността, трябва да гледаме вече и по-напред в бъдещето, след тази конференция. И смятам, че важни събития като технологическа на технологичната революция ясно показват, че настоящия начин на мислене за обезоразяването, който се основава на ситуацията от студената война и периода незабавно след нея, трябва да се преразгледа. Променила се ситуацията в областта на сигурността Светът е все по-много полюсен и има множество възможности, но и предизвикателства, които създават новите технологии. И да, често говорим за предизвикателства, но трябва да имаме предвид и новите възможности, които ни предоставят тези технологии, особено що се отнася до методите за проверка. Всичко това доведе до а, това, че много страни и много експерти вече искат ново виждане за обезоръжаването и контрола върху оръжията. И а, тези призиви идват и от а, страни от Европейския съюз. Такова едно ново виждане и разбиране не следва да изисква е, да се забрави всичко до сега. Посланието от ООН е съвсем ясно. Генералният секретар заяви позицията на ООН е съвсем ясно. Целта е да се защитят и продължат съществуващите инструменти в областта, защото те играят важна роля в е, създаването на сигурност в света също времено трябва да се има предвид, да се има предвид че а, изобщо обсъждането на новите подходи към контрола върху оръжията ще отнеме време. И затова трябва да се запази всичко, което съществува и което е постигнато до тук. От гледна точка на ООН, голяма част от основните принципи, които а, действат добре до тук, трябва да продължат да бъдат основи на новия подход към обезоръжаването. Има два основни принципа тук. Първо, пълното обезоръжаване, що се отнася до ядрените оръжия, и запазването на нормите, забраняващи тяхната употреба. Тези два принципа трябва да останат основни в международната общност една споделена цел светът да е свободен от ядрени оръжия трябва да остане като ангажимент за всички. Вторият важен елемент е свързан с техническия подход към обезоръжаването. основните принципи включват е, конкретни възможности за проверка, т.е. не само преговори, а прагматични мерки за проверка практически мерки за проверка. Трябва да има прозрачност, трябва мерките, които са приложени да не бъдат обратими и всички тези принципи са, трябва да продължат да остават в основата на усилията за обезоръжаване. Това за нас са много важни принципи и те трябва да останат независимо от това какви нови подходи ще се разработят – така че да отговарят на 21 век. Същевременно трябва да имаме предвид съществуващите инструменти и да видим как най-добре можем да се можем да действаме така, че да сме в крак с времето. Какви са новите възможни подходи към обезоръжаването? Пример, може да говорим за включване на всички типове ядрени оръжия, също начините по които могат те да се придвижват и различните техни нови качества. Говори се до тук за арсеналите по-скоро като цифрово измерение, но трябва да се говори и за качественото измерение. Иначе нещо друго, което трябва да се подчертае, трябва да се засилят и нормите, да се подчертаят нормите за неизползване на химически оръжия. Много важен елемент за 21 век. И, ако и да има строги санкции а, в случай на употреба на такива оръжия. Това трябва да остане приоритет. А, по същия начин трябва да останат и нормите срещу, за, срещу употреба на биологично оръжие и а, да има конкретни мерки срещу отговорните за а, използването им. Друг важен въпрос, за който не е разрешено доста време, са ракетите. Основен елемент за пренос на е, ядрени глави. Проблем, който се вижда и в контекста на Близкия изток ракетите са доста трудни като е, международен проблем. Няма задължителни международни стандарти, но мисля, че е време да се занимаем с този въпрос. Трябва да се занимаем и с въпроса за противоракетните установки, особено балистичните установки и системи. Темата е много чувствителна и е свързана и с много страхове. Споменах и регионалните въпроси. Това означава, че трябва да засилим регионалния подход към обезоръжаването, включително и чрез по, чрез по е, добри мерки за изграждане на доверие. Е, по-конкретно смятам, че обезоръжаването трябва да бъде включвано като част от политическите преговори за разрешаване на конфликти, а не в а, странични технически споразумения. Трябва да има и е, по-висока прозрачност за новите системи, а, новите уражени системи, защото има нови технологии. И в ООН смятаме, че е много важно да се засилят и мерките за защита на цивилното население и започваме да работим по някакви конкретни мерки. Смятам, че трябва да работим и е, по е, влиянието на новите технологии, особено на, на е, киберсигурността, изкуственият интелект, триизмерните принципи, а, принтери, извинете, а, биотехнологиите. И е добре да имаме предвид и факта, че различните оръжия имат и е, различно влияние върху е, различните полове. По различен начин се отразяват тези неща на мъжете и момчетата и на жените и момичетата. Европейския съюз винаги подкрепя на ОНЕ, в усилията на ОНЕ за по-добър анализ на тези въпроси. И също нека да кажа, че много се надявам международната общност да признае необходимостта от многостранни решения, що се отнася до разоръжаването. Говорих за една цялостна мрежа от инструменти. Има двустранни споразумения, които са много важни, но има и много важни многостранни решения. И в този контекст и Европейският съюз и ООН трябва да изиграят своята роля. Тя е много важна. След конференцията за прегледа на договора за неразпространение, ООН е, би в ООН бихме искали да се придвижим напред, за да се задълбочи анализа, да се задълбочи мисленето по тези теми. Ясно е, че гледаме напред и е важно да следим възможно най-подходящото време за предприемане на стъпки, както и да намерим възможно най-добрия формат за дискусиите. И накрая, ролята на Европейския съюз и е, отделните държави членки. Това също е важна тема. Европейския съюз и държавите членки вече играят важна роля в е, е, международната общност, свързана с е, работеща по разрушаването. Европейския съюз се подкрепя енергично Обединените нации в тяхната дейност. Немаловажна и финансовата подкрепа, която оказват. Говоря не само за политическата подкрепа, но и финансовата такава. Е, освен е, това, е, помощта, която оказват за провеждане на конференцията, Европейски съюз подпомага и проекти, свързани с родовите и малокалибрени оръжия, конвенцията за оръжията която е важен инструмент и би трябвало да е, работим за нейното е, разпространение, е, както и не разпространяването на оръжие за масово поразяване към неподписали, сред неподписали съответните конвенции и държави ние е, понякога е, е, режима на економия е толкова стриктен в Обединените нации, че понякога прекъсваме тока, прекратяваме е, заседание, за да пестим ток, така че е, е но, някои от проектите, свързани с това, са изключително важни за Обединените нации. Европейския съюз е, също има важен глас в е, договорите, в преговорите по различните преговори по разоръжаване. Е, е, също така е, влиянието двустранно на Европейския съюз върху държави, подписали е, договор за неразпространение. Европейски граждани често влияят върху успеха или провала всъщност на мерките за разоръжаване или неразпространение. Европейски съюз и неговите държави членки имат право да се налагат, да налагат мнението си, да, да би трябвало гласа им да се чува на тези различни платформи. Е, държавите членки играят важна роля също чрез свои инициативи в подкрепа на разоръжаването, като да кажем групата, Стокхолмската група в подкрепа на договор за неразпространение, диалога и инициативата за ракетите в, в, с инициатор Германия също е много важна. Помага да се е, придвижат нещата в е, сфери, които отдавна са така позабравни и пренебрегнати в това отношение. Европейски съюз води и с примера си например, е, по отношение на докладването и е, ангажименти, свързани с прозрачност. Ние имаме механизми за отчет, е, и, които засилват прозрачността и сме благодарни, че Европейския съюз гледа сериозно на това. Забелязвам е, е, засилен интерес е, сред парламента по, към въпросите с разоръжаването, включително вашата комисия. Наистина беше такова удоволствие, че ви приветствахме с добре дошли, ви посрещахме в ООН през октомври миналата година. Наистина, нещо, което ми направи впечатление, че ние проведахме много е, смислени дискусии. Това не бяха само политически жестове, а се пролича един сериозен интерес, задълбочен интерес към тези въпроси, нещо, което високо ценим. И се надяваме, че е, такова това отношение ще продължи. Също така различни национални парламенти от държави членки на Европейския съюз е, е гостуваха е, на ни гостуваха в Нью Йорк е, и проведахме е, много сериозни дискусии. Е, не е очудващо, че има такъв интерес. Именно вие всъщност отразявате интересите на вашите избиратели. В крайна сметка става дума за техната, тяхната безопасност, за, техната, за сигурността на целия континент. Така че бихме искали да продължим да работим с вас. Е, да засилваме допълнително, да задълбочаваме тези е, разговори и дискусии. И е, една такава възможност предстои след няколко месеца. Аз е, наистина с голямо така нетърпение и интерес очаквам а, е, да чуя какво имате да кажете вие, защото чрез този диалог е, и тези дискусии ние се обогатяваме с идеи, които след това нали, доразвиваме и а, а, с от наша гледна точка. Е, ще спра до тук и сега очакваме един е, така неформален обмен на мнение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Ще дам думата първо на госпожа Джаки Джонс, която е заместник председател на делегацията за връзки с САЩ. Е, след това ще дам думата на останалите пожелали да се изкажат. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на подкомисията за сигурност и отбрана за, за провеждане на това заседание и за това, че е, поканихме е, покана госпожа е, Накамицо. Добре дошла сте от наше име. Наистина чухме тук какви са предизвикателствата в момента. За мен това е много важно, не само защото аз съм от страна, която на напуска Съюза в края на тази седмица. Всички тези въпроси са важни не само за нас. Да, не ви е лесна задачата, както каза председателя, и е, международната обстановка в момента не дава повод за оптимизъм но бъдете уверени, че Обединените нации няма да са сами в своите усилия. Европейски съюз ще отстоява своите ценности, принципи, които до голяма степен съответстват на вашия мандат. Аз а, искам да кажа, че ние ви подкрепим в следващия е, следващите, следващите въпроси. Механизмът за решаване на спорове бе актуализиран при няколко дни с участието на Германия и Франция. Европейския съюз трябва да бъде ангажиран с съвместните цялостен план за действие и да изпълнява неговите цели, тъй като това е единствения работещ инструмент за да мири стабилност в региона. Е, съжаляваме много, че е, САЩ и Русия излизат от е, договора за ракетите със среден радиус на действие, но да се действа отговорно, трябва да се действа отговорно и е, да се ограничат тези оръжия. Също времено Европейския съюз трябва да използва мека власт, ако се налага, е, така че е, ядрените страни, страните разработващи ядрено оръжие, да спрат да разработват своите арсенали. Ще трябва да поддържаме и работим по договор за неразпространение и да тласкаме страните, които не са го направили, да подпишат този договор все още трябва да спрем да си играем с огъня. Рисковете са огромни. Вие маркирахте някои, но аз искам да е, спомена дроните, дроновете, например, е, е, освен кибератаките. Е, трябва да подкрепяме, да продължим да подкрепяме договора за е, пълна забрана на опитите за е, съсядани оръжия, защото знаем какви е, щети нанасят те и на гражданското население и на екосистемите. Вие говорихте и за въпроса, свързан с половете. Абсолютно е, съм съгласна с вас, е, защото е, сме запознати с ефекта и въздействието. Така че ако нямаме оценка на въздействието, няма да сме полезни на хората по света. Благодаря много. Сега е, ако сте съгласна, да чуем няколко въпроса, след това да отговорите е, е, така, на групи въпроси. Е, имат е, думата за въпрос за неразпространение. Благодаря, госпожо председател, е, госпожо заместник генерален секретар. Удоволствие за нас да се видим отново след посещението на нашата подкомисия в Нью-Йорк. Имам няколко забележки и няколко въпроса. Е, е, вие казах, че Европейски си държавите членки са се ангажирали с разоръжаването и е, причините за това са очевидни. По време на студената война континента ни така се разглеждаше като барутен погреб, като най-вероятният следващо театър на евентуални военни действия. Положението обаче е малко по-сложно ние имаме две ядрени държави, е, както казах, Имахме сега една от 20, 20, е, над 20 държави са членове на НАТО, е, където се работи с принципа на консенсус. На консенсус сега, докато има съгласие между членките, Алианса ще остане един от, една от структурите, която разполага с ядрени оръжия. Когато става дума за конференцията за, за преразглеждане на договор за ден наистина трябва да оценим е, и да видим какви са успехите и провалите. Е, нямаме е, декларация за консенсус последните 20 години, дори да се появи такава. Това ще е едно съгласие, обединение около най-малки общ знаменател. Бихте ли казали какво според вас, какво представлява, дефинирайте понятието успех е, политическо съгласие около някакъв документ вече е означава ли според вас е, успех? Но когато става дума за постижение по същество, какво, какъв би бил успеха на една такава конференция? После, знаем, че според договора нови страни, е, страни, които сега не са подписали договора, могат да се е, присъдят само като неядрени, е, не притежаващи ядрено оръжие. Но има такива, които разполагат с такова оръжие и няма да могат в бъдеще да се присъединят в такова си качество към договора и е възможно, ако се стигне до ситуация, когато света е на ръба на ядрена война, е, ако си помислим за такива, е, можем да си припомним 2002, когато е, сблъсъка между Индия и Кашмир и Пакистан заради Кашмир. Това ни навежда на мисълта за неразпространение, защото въпросът, проблемът не опира само до Северна Корея. Той има по-широк обхват. Как да се приближим към и да работим по-ефективно така, по въпроси за сътрудничество, свързано с неразпространение. Споменахте, че освен въпросите, сред въпросите, които трябва да се споменат на тази конференция, трябва да говорим и за антиракетните системи. Спомняме си за така печалната слава на един от договорите в това отношение. Знаем за руснаците, които разработват системи, които договора забранява. От подписването на този договор се, е, е, понеже има страни, които остават извън неговия обхват, се говори за неговото а, разширяване, на, на, разширяване на, на обхвата му. А, но като говорим за а, противоракетни е, договори, е, е, противоракетния договор. Смятате ли, че има възможност да се превърне в международен, а не двустранен такъв? Господин Петърс. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо Накамицо, за това, че сте при нас в Европейския парламент. Ние разговаряхме вече в Нью Йорк, тъй като аз бях член на делегацията, вие сте запозната с това, което казах през октомври. Още веднъж трябва да се подчертае, че Европейският съюз е много надежден партньор в борбата за разоръжаване. И аз се надявам наистина, че ще се стигне до резултати. На второ място, вие сама споменахте колко е важна темата за ООН. Трябва наистина разоръжаването да е водеща тема. И заедно с генералния секретар се надявам да намерим решение на проблема. На трето място, вие казахте, че ни трябва нова визия – нов подход. Споменахте кибератаките, но ние имаме нужда и от експертност. Трябват ни специалисти, които да пояснят какво да очакваме от новите технологии. Доколко те могат да бъдат опасни – За това искам да ви попитам, не смятате ли, че имаме нужда от едни много активни разговори с експертите в областта на изкуствения интелект, кибератаките в Нью Йорк, аз казах, че може би трябва да водим такива неофициални разговори 3 до 4 години и след това да имаме достатъчно знания, за да можем да стигнем до заключение. Отношенията между САЩ и Китай, отношенията с Северна Корея и с Иран са важни. Тук трябва да има политическо лидерство – за да се намери решение. Но въпросът е, има ли го наистина? Когато се водят разговори с САЩ, с Китай, с Русия, виждаме какво се случва, но моят основен въпрос е има ли кой да води политически? Европейският съюз търси решенията, но ще има ли кой да ни поведе през идните години? Благодаря от името на Обнови Европа. Благодаря. Въпросите, които имах, бяха зададени до голяма степен, тъй като ме интересуваше наистина какво се прави, за да може Индия и Пакистан да се присъединят. Аз имам интерес към тези страни и след Брекзит работя и по темата Кашмир. Така че ме интересува какво е направено в тази област и може ли да се каже, че ще имаме предимство, ако те се присъединят като подписващи страни. Исках да попитам и за съвместния всеобхватен план за действие или СВПД, но това вече беше казано. Благодаря от името на НП господин Басеско. Благодаря ви. Едно наблюдение. Обикновено когато говорим за договора за ликвидиране на ракетите със среден обсек на действие или намаляване на ядрените арсенали, ние засягаме и темата за Руската федерация. Но е ясно, че има много важни решения, които се вземат от САЩ и Русия, тъй като Китай не иска по никакъв начин да се ангажира. В този момент обаче и Русия и САЩ отчита, че арсенала на Китай е почти сравним с техния. И при тези условия е много трудно ние да очакваме от САЩ и Русия инициативи, които да се вписват в нашите усилия. Може би единствено двустранните инициативи ще помогнат на преговорите, за да се стигне до успех. След това как можем да говорим за голямата петорка, без да говорим за играчи като Пакистан, Индия, Северна Корея? От стратегическа гледна точка, постоянните членове на съвета за сигурност трябва да бъдат едини и да упражняват натиск – върху тези играчи на втора линия, за да може и те да разрушат ядрения си арсенал. Мисля, че няма да е скоро премахването изцяло на ядрените оръжия, но можем да очакваме скромен успех на бъдещата конференция. Основното е дали ще постигнем успех с играчите на втора линия. И последното, което искам да кажа, е, че Европейският съюз трябва да бъде поздравен за участието му в това усилие за ликвидиране на ядрените оръжия. Нашата политика е мирна. Но това също така ни направи по-малко влиятелни в международен план. Всъщност, по-настоящем страните с голяма военна мощ предприемат стъпки без изобщо да обръщат внимание на международното законодателство и налагат регионални решения. Все още не са наложили глобални такива, но виждате, че на регионално ниво това се прави, независимо дали говорим за Близкия изток, за Либия от последните седмици. Военните започват да диктуват. И при тези условия влиянието на Европейския съюз не може да бъде запазено ето защо ние няколко пъти повдигаме въпроса. Какво може да направи Европа, ако няма военни ресурси? Как може да повлияе на вземането на решения? Това са само някои мои разсъждения след вашата реч, но в заключение аз виждам единствено мултилатералния принцип като основа на бъдещата конференция. и очаква много положително развитие. Така или иначе искам да ви поздравя. Благодаря ви. Господин Бухнер. Благодаря. Имам конкретно въпрос за новите технологии. За майните, за, става дума за малкокалибрените тактически а, ядрени оръжия. Сега, ако си помислим за положението в Кашмир, често е ставало дума за такъв подход там. Ако си помислим за Иран, например, да кажа нещо друго. Говорихме тук за договора с Иран. Договорът с Иран не бе е, не се разпадна, така да се каже, заради чисто физически съображения. Знаете, е, че е, в Иран има сериозни проблеми с вътрешни проблеми. Тези проблеми могат да бъдат преодолени само ако населението там има надежда, че е, тежкото им положение може да, бъде, се, да се промени чрез, е, по друг начин, чрез е, отмяна на, отменене на, на санкциите. А това не се случи. Е, е, е и аз мисля, че е, подхода на Европейски съюз в случай е тотално сбъркан. Е, първо трябва да си говорим как е, трябва да направим, да заинтригуваме Иран от такъв договор, какъв, да усети той ползата и интереса от това и вече как економически да се въздейства върху Иран. Благодаря, госпожа Агилар Екаре. Благодаря ви. Само един въпрос. Бих искала да чуя от госпожа Накамицо какво мисли, какви са възможностите за бъдещите отношения с Иран, що се отнася до преговорите по съвместния всеобхватен план за действие. Благодаря ви. Госпожо Накамицо, всички тези въпроси потвърждават живия интерес към вашата тема. Госпожа Джонс, господин Бенан представляват британските депутати сред нас и ще ни липсват много. Благодаря ви. Това са все трудни въпроси и ние се борим с тях. Ще се опитам да отговоря доколкото мога. Първо по съвместния всеобхватен план за действие или СВПД и механизма за решаване на спорове. Е, знаем какво заявиха трите държави и членки. Те задействаха този механизъм, за да запазят рамката. Това е цел, която ние споделяме. СВПД беше едно от най-важните дипломатически постижения в неразпространението на ядрените оръжия. За това наистина бихме желали Иран да се върне към едно по-добро изпълнение. Затова и се подготвя платформа за разрешаване на спора с Иран. Но ние в не като генерален секретариат нямаме специални правомощия по механизма, по-скоро внимателно го наблюдаваме и принципно казваме същото. Нека направим всичко по силите си и споразумението да бъде запазено. И ако за нас би имало някаква задача, ние ще я изпълним – Междувременно нямаме такава, но а, ще направим всичко по силите си споразумението да се запази. Новия договор старт, аз съм съгласна с това, което вие казахте. Ние непрекъснато призоваваме договора да бъде продължен. Ако това не се случи, през февруари до година, мисля, че това ще е първия път, когато една ядрена суперсила вече няма да има никакви ограничения. Нещо, което ще бъде много опасно за света. Ние бихме искали САЩ да се ангажират и да има продължаване на договора. Договор за всеобхватна забрана на ядрените опити. Да, това е нещо, което отдавна трябваше да се случи. За нас е важно да има скорошно влизане в сила на този конкретен договор. Мисля, че всички от Европейския съюз и не само разбират защо трябва да има подкрепа. И също така се предвижда конференция на високо ниво, ниво министри. Сложната позиция. Да, напълно съм съгласна. Когато кажем легитимни притеснения, свързани с сигурността, тук виждаме, че позициите могат да са много различни, много сложни, в зависимост от това къде е съответната страна, какви са нейните съюзи. Но първата стъпка, според нас, са конструктивните разговори в рамките на конференцията на ОНЕ, но и изобщо в рамките на инициативи по разоръжаването. Първо трябва да се разберат оправданите тревоги на някои държави. Има случаи, в които аз самата виждам, че държавите, които са страни, заемат една неоправдано враждебна позиция. И това в никакъв случай не помага на държавите членки, нито допринася за съдържателните дискусии въз основа на едни легитимни страхове за сигурността. Има много държави членки, които вече започнаха да казват обаче, че по тези въпроси трябва да се водят разумни разговори и мисля, че това са смелите държави, които напомнят на колегите си, че става дума за важни дискусии и те не биват да се провалят преди още да са започнали. Попитахте в какво се изразява успехът. Мисля, че отново ще говоря за страните по договора за неразпространение на ядрено оръжие или ДНЯО. Има резултати, като този през 2010 година, резултат, който искахме и може би не беше реалистичен. Аз съм съгласна, че средата в момента не допринася за един амбициозен или всеобхватен документ. Вече почти година и половина се обръщам към страните по ДНЯО е и ги призовавам да стигнат до някакво съгласие какво разбират те като успех – Освен това ги питам какво е най-амбициозното постижение и какво би съставлявало абсолютният минимум. Ако стигнем до една обща визия за потенциалния резултат през 2020 година, можем да започнем много конкретни дискусии, включително и по формата, защото ние нямаме матрица – През 2010 година имахме един обемен, всеобхватен документ, но няма някакво желязно правило. Какъв трябва да бъде окончателният документ? Има много въпроси, по които страните по договора трябва наистина да помислят и да се заловят за работа. Затова очаквам с нетърпение посещението си в Женева утре и разговорите с назначения председател, който ще трябва да обедини страните по договора и да започне да работи по тази споделена визия и успешния резултат или абсолютния минимум. Трябва да се реши какъв да е форматът на окончателния документ. Що се отнася до въпроса за Индия и Пакистан? Действително, проблемът е сложен. Не говорих за изоставащите. Но трябва да си има предвид, че има държави членки, които притежават ядрени оръжия, но не участват в договора. И Темата е доста сложна. Защо? Защото петте е, страни, които участват в договора, се подчиняват на неговата рамка, а онези, които не са в контекста на договора, всъщност, е, за съжаление, не подлежат на функционирането на която и да било многонационална платформа. Е, целта на обезоръжаването беше да се постигне това, но за вече повече от 20 години не са провеждани значителни разговори по същества. Става дума за функциониращите платформи на много нива. Причината, преди която казах, че ще се проведе неформален процес на брейнсторминг за е, новата визия, новия подход. И е, когато говорих за това, споменах евентуално съсредоточаване върху регионални въпроси. И тогава имах отчасти предвид и този тип въпроси, като конфликтите между Индия и Пакистан. Ако няма как да се разрешат политическите конфликти между двете страни, просто няма как да се стигне до разговори за обезоръжаване. Така че за мен това съвсем не е технически въпрос, който да се разглежда просто като въпрос, свързан с ядреното обезоръжаване а трябва да се разглежда като въпрос, свързан с цялостния подход към сигурността. Един от важните, едно от важните развития е инициативата на Съединените щати. Миналата година правителството там е нов процес за ядрено обезоръжаване. Това е инициатива, Ръководно от Съединените щати и те са включили всички, които имат значение за цялостното ядрено разражаване, включително Индия и Пакистан. Все още ем, инициативата е на етап на развитие, тече диалог, но се надяваме, че този тип инициативи могат да, да съберат на едно място и държави членки по договора и онези, които не са страни по договора. И а, това е една от едно от най-важните неща, ако искаме действително да се стигне до обезоръжаване. А, мисля, че няма голяма вероятност а, тези страни да се присъединят към договори, договора, но това е начин. Що се отнася до ам, балистичните противоракетни системи? Ам, нямаме конкретни предложения на този етап. Ам, точно както е сложен въпрос и за самите ракети. А, но просто подчертаваме, че те трябва да бъдат обсъдени и, и противоракетните установки и самите ракети, защото ако не го направим, не си вършим достатъчно добре работата за обезоръжаване. Казвам всичко това, имайки предвид, че темата няма как да не е изключително чувствителна и ще е трудно. Погледнете само случая на Иран. В крайна сметка темата за ракетите не беше включена именно защото е толкова трудна за разрешаване. И така, искам да подчертая, че до тук може да се каже, че има пропуски в контрола върху оръжията, но това е важен елемент за обезоръжаването. Що се отнася до развитието на експертни познания и капацитет, ще се спре на няколко въпроса. Що се отнася до новите технологии, да, спешно е необходимо вземащите решения в областта на политиката да станат по-добре информирани за технологиите. И има няколко интересни инициативи в тази област, така че се надявам, че участниците в многостранните преговори ще бъдат добре запознати с новите технологични елементи. Един от а, примерите за многостранна дискусия от декември миналата година е в контекста на а, отворената работна група на Генералната асамблея на ОНЕ, за киберсигурност. А, организирахме многостранна среща през декември повече от 100 представителя на е, частния сектор, на промишлеността, на гражданското общество и на академичните среди, работещи по въпросите на кибер, киберсигурността, дойдоха в на Съединените щати на тази конференция и мисля, че като цяло а, е, имаше едно много добро усещане за ползата от този тип конференции, които помагат да се натрупа и опит и да се обмени информация между работещите по политиката и между работещите в техническите област, за да могат и двете страни да са информирани с важните въпроси за отсрещната страна. Това е което правим, що се отнася до информационното общество. От там нататък трябва да има и по-добро изграждане на капацитет на ниво държави и членки. Трябва да има обучение. Една от темите, която редовно се повдига, е, че по време на е, периода след студената война, много голяма част от специалистите по мир и сигурност е, са пренасочили интересите си от обезоръжаване към мироопазване и операции за постигане на мирни решения. А сега отново се връща в светлината на прожекторите въпроса за ядреното обезоръжаване и смятаме, че ще има нужда от повече експерти. Това изисква изграждане на капацитет, обучение и подобряваме за тази цел платформата си за е, обучения в интернет на дипломати. И тези обучения не са насочени само към е, дипломатичната общност и към е, млади хора, които искат да специализират в тази област. Миналата седмица се проведе първата среща, наречена Млади хора за обезоръжаване. Проведе се в Нью Йорк, съгласно нов мандат, който получихме да работим с млади хора, за да се е, засили техният интерес към темата. И за първи път ще създаваме възможно, ще даваме възможности и на млади хора, и по-конкретно е, студенти в университети да се обучават и по тези теми. Така че разширяваме дейността си и в тази област. А що се отнася до политическото лидерство, да, има нужда и от такова и се предприемат усилия в контекста на договора за неразпространение за ядрено оръжие, мерките за координация в рамките на пете държави, притежаващи ядрени оръжия, текат. Беше по-рано координатор Китай, сега е Обединеното кралство и се надявам, че ще задълбочат усилията си за координацията, защото е, целта е да се постигнат силни политически ангажименти от пете държави членки, които притежават ядрени оръжия и са страни по договора, за да може да се подчертае значението на член 6 от договора. Всъщност не само член 6, а и трите стълба. И това ще е много важна крачка и ще е важен елемент за, постигане на успех през конференцията през април и май. Много се говори и за това точно как а, се вписва Китай. Това е сложен въпрос – и ще трябва да се занимаем с него отново, най-вероятно. И е добре да го, се говори по-прямо между държавите, притежаващи ядрени оръжия. Казах, че и отговорността е на всички. Но трябва да се каже, че имайки предвид, че 90% от ядрения арсенал е в ръцете на две страни Съединените щати и Руската федерация. Това очевидно ги поставя в най-отговорната позиция и аз не им позволявам да забравят, да забравят това, тъй като ядрени свръхсили имат и отговорност но трябва да се има предвид, че и регионалните възникващи е, сили трябва да поемат е, и, свръхсили трябва да поемат своята отговорност. Когато разговарям с китайските си колеги, редовно казвам, че е очевидно, че Китай вече се признава като свръхсила в тази област и това включва и своята отговорност. За Съединените щати и всички тези страни трябва... Извинете, за Обединените нации и всички тези е, държави трябва да се разглеждат като партньори за ядрено обезоръжаване. Работя в тясно сътрудничество с колегите си от е, Съединените щати, Русия и Китай, защото те са от огромно значение за напредък по темата. Трябва да намерим елементите на разбирателство, за да можем да намерим общи позиции, да видим как, как могат да се постигнат, как можем да се придвижим към по-близки позиции. И за това разглеждам тези страни като важни партньорки. Това е част от, ваша, от нашата работа. Малките тактически ядрени оръжия. Една от причините, поради които подчертаваме принципа на неизползване на ядрени оръжия е именно този тип нови техно, тех, терм, термини като а, нискообхватни ядрени оръжия може да из, оставят впечатлението, че са а, малки и незначителни и че може да се стигне до тяхната употреба трябва да се противопоставим на това. Този тип а, уж, тактически ядрени оръжия продължават да са много големи. Всъщност те са по-големи и по-мощни от бомбите, е, пуснати в Хирошима и Нагасаки. Така че трябва да се има предвид, че това съвсем не са невинни оръжия и а, опасността да се използва дори само едно такова оръжие в някоя страна е ужасяваща. Затова твърдо трябва да се подчертая принципа на неизползване и се надявам, че всички държави, притежаващи ядрени оръжия, ще го подкрепят. Споменах и механизма за разрешаване на спорове, който включва Иран. Надявах се, че ще има възможност да се намерят решения на този настоящ спор. И също искам да подчертая, че въпреки, че на този етап нямаме формални правила, ще направим всичко, което е по силите на ООН. От гледна точка на цялостното световно оборъжаване трябва да се поддържа този механизъм. Надявам се, че успях да отговоря на повечето от въпросите. Със сигурност се опитах. Благодаря, благодаря, че бяхте на наше разположение. Благодаря, че отговорихте толкова точно на зададените въпроси. Пожелаваме ви успех в изпълнението на задачите ви и заявяваме подкрепата на комисията си за вашите усилия. За членовете на подкомисията на следващото заседание ще бъде на 17 феврари от 14.30 часа. Благодаря.